Welcome to uh, the Добре дошли на заседанието на Комисията по заетост. Благодаря ви за изключително интересния продуктивен следобед от вчера. Продължаваме с точка 6 от дневния ред бюджет и мандат за тристранна среща. Тук сме предвидели обмен на мнения с докладчика от водещата комисия по бюджета за 2016 година господин Фернандес. Тази дискусия следва по-ранна дискусия на проектостановището на Комисията по заетост за мандата за тристранната среща за бюджета за 2016 година. Очаквайки останалите колеги да се присъединят, аз бих искал да дам думата на докладчика от водещата комисия господин Фернандес. Благодаря ви, госпожо председател. Добър ден и на всички колеги. Аз съм тук сред вас в рамките на обмена на мнения по доклада но най-вече ме интересува като евродепутат какво е вашето мнение, за да имаме възможно най-добрия бюджет. Напомням ви, че на 11 март в пленарна зала приехме основните насоки с 3Е на, на френски заетост, малки и средни предприятия и предприемачески дух. Трите ета – да не забравяме и вътрешната солидарност, както и политиката на сближаване. Политиката на сближаване е важна и за трите ета, най-вече за заетостта, а външната солидарност също е важна, защото не можем да забравяме това, което се случва извън Европа. Сигурността и миграцията също са включени. Изхождаме от принципа, че комисията и съвета желаят да изпълнят своите ангажименти и приятите компромиси. Какво означава това? Това означава, че многогодишната финансова рамка, която прехме, трябва да бъде изпълнена. Изискваме също така плащанията да бъдат изпълнени. Направили сме така, защото през 2016 година фондовете е, за периода 2007-2013 година в рамките на годишната бюджетна процедура не могат да надвишават 2 милиарда неплатени задължения през 2016 година Необходимо е да се спазват и да се изпълняват плащанията, защото тези неизпълнени плащания са логична последица от поетите ангажименти, а тези поети ангажименти трябва да бъдат разплатени. Бюджета за 2016 година предвижда също така да се използва гъвкавостта. Приехме а, занижена многогодишна финансова рамка заради принципа на гъвкавост. Принципа на гъвкавост е свързан с конкретния за това инструмент, но той включва също така и неизползвания марш за дадена година, който може да бъде прехвърлен за следващата. Това е новост в многогодишната финансова рамка. Разбира се, че ако желаем да защитим заетостта, това се отразява на всички проекти, на всички програми, защото те могат да допринесат за растежа. Относно графика. Доклада ще бъде прият по-скоро на дата за тристранната среща през юни в Комисията по бюджета, в пленарна зала през юли. През септември ще се видим с Европейската комисия. В средата на септември ще се приеме проект становището по резолюцията, която ще бъде прията през октомври. След това ще на 12 и 13 октомври ще гласуваме в Комисията по бюджета резолюцията. На 29 октомври и на 18 ноември ще има помирителна процедура. Напомням ви, че Европейската комисия представи проекто бюджета на 27 май. Предложението беше прието на 26 май. Като аз вече ви посочих основната цел да няма сума надвишаваща 2 милиарда евро, които да бъдат прехвърлени за следващата година. Споразумяхме се за фонда за стратегически инвестиции, което ще се отрази на бюджет. Напомням ви, че успяхме да намалим влиянието върху Хоризонт 2020 и механизма за свързване на Европа с 1 милиард. Какво означава, че сме намалили влиянието с 1 милиард? Това означава, че над 6 милиарда, имахме 6 милиарда евро, сега са 5 милиарда евро, което означава, че имаме марш от 1 милиард. Относно е едно рубриката в бюджета. Имаме програма за социални иновации. Бих казал, че тази програма се запазва стабилна. С оглед на 2015 година с 2 милиона се увеличават платите задължения, а плащанията се увеличават с 0,5 милиона. Тук са включени различни програми, включително и микрофинансирането. относно фонда за приспособяване към глобализацията. В проекто бюджета за поети ангажименти имаме 165,6 милиона евро, което е доста консервативна сума според мен за плащанията, а именно 30 милиона евро – но както и е, това са 5 милиона повече в сравнение с 2015 година. По отношение на персонала продължаваме намаляването с 1%. В агенциите се предлага съкръщаването на един пост на, в Еврофаунд и два в СДФОП. Както казах, маржа в 1А е намален, което ще се отрази на подготвителните действия по някои пилотни проекти. Така или иначе тези подготвителни действия са ограничени от финансовия регламент, където се предвиждат 100 милиона за подготвителните работи и 40, и 40 милиона за самите пилотни проекти. Имаме известни проблеми с третата рубрика, където няма марш, което означава, че ще трябва да използваме инструмента за гъвкавост. Имаме и още едно ограничение, а именно оценката, която прави Европейската комисия на пилотните проекти на подготвителните действия. По отношение на едно Б, Европейския социален фонд – пада с 1,9% за поетите задължения, но се увеличава с 19,6% по отношение на плащанията. Целта беше да се намалят неизвършените плащания. Фонда се увеличава с 2% за поетите задължения и 26,9% за плащанията в сравнение с 2015 година, разбира се. По отношение на инициативата за младежка заетост, и вие ще видите, че съм отбелязал в доклада, че ще преминем към гласуване по темата. Между другото, по отношение на мандата, Всъщност направихме фронтлоудинг на тази инициатива. Какво означава това? Това означава, че през 2016 година няма поети задължения за въпросната инициатива. Последствията от това са, че през 2016 година няма да има възможност да се е, възползваме от тази инициатива. аз мятам, че е редно да продължим с нея и че би било лош сигнал, да кажем, че ако безработицата сред младите хора е толкова висока, това не е явно толкова голям проблем, след като приключваме с инициативата. По отношение на поетите задължения няма такива, затова аз ще предложа повече гъвкавост, за да може да има някакви ангажименти по отношение на тази инициатива. Разбира се, може да кажете, има толкова средства, които си остават на използване, използвани. Да, това е така, затова трябва да помислим дали не бихме могли да променим някои правила. Трябва да помислим защо нещата не се получават както сме ги планирали. Можем да използваме средства и от оперативните програми, които бяха прияти наскоро. Това е приоритет за мен, а именно безработицата на младите хора. След като има безработица, най-напред трябва да използваме наличните средства, тези 6 милиарда от фронтлоудинга, но е необходимо също така да продължим инициативата за заетост на младите хора. Затова аз ще защитавам тази позиция. И се надявам, че целият парламент ще ме подкрепи. Инициативата трябва да продължи. Мисля, че ви споменах най-важното по темата. Да, засегнах въпроса за плащанията. И сега с удоволствие ще слушам вашите коментари, за да може да стигнем до добър бюджет. Комисията АФЕД също е направила проект, извинете, Европейската комисия направи предложение за от бюджета. Сега съвета ще трябва да се изкаже по предложението. Ще видим как ще изтълкува той направеното предложение. Да не забравяме, че съвета винаги се опитва да намали така или иначе намаления бюджет. Винаги се опитва да намали и маржовете и е, се опитва да намали сумите по плащанията, което означава, че ни очаква голяма битка с съвета. Аз обаче се надявам, че съветът ще бъде последователен и че ще спази компромисите по отношение на поетите ангажименти в рамките на многовища финансова рамка. Надявам се, че съвета ще бъде последователен и с всички свои изявления. които би трябвало да бъдат последвани от действия. Благодаря. Благодаря, господин Фернандес. Ще гласуваме в 9.30. Не мисля, че ще започнем в 9.30, защото е необходимо сега да чуем някои коментари и въпроси. Моля всички ви да бъдете кратки. Най-напред ще дам думата на госпожа Клуне, докладчик от нашата комисия. Освен нея в списъка ми има господин Валас, Моран Шартие, някой друг да иска думата госпожа Рибейро. След което отново ще чуем господин Фернандеш и ще започнем гласуването. Добре? Госпожа Клуне, докладчик на Комисията по заетост. Да, благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Фернандеш, за това, че сте сред нас днес нашата група помислихме по проекто доклада и сме изготвили нашето становище. Надяваме се, че ще се постигне компромис, който ще може да гласуваме по-късно. Ние Бихме искали да имаме силен екип от Комисията по бюджета, която да защити нашата позиция. Вие заявихте, че държите много на инициативата за безработицата сред младите хора, но не може да се подкрепи тази инициатива, ако не се направи по-общ преглед на безработицата сред младите хора. 22% е младежката безработица средно в Европа, като на места тя е много по-висока, което е абсолютно неприемливо. Нуждаем се от програми и инициативи в това отношение и аз си отбелязвам вашата идея за фронтлоудинга. Ние гледаме с положително око на вашето предложение. Обсъдихме въпроси с госпожа Морен Шартие. От чутото от вас разбирам, че вие се ангажирате във висока степен – и че ще търсите повече гъвкавост по отношение на различните програми. Надяваме се, че комисията ще ви подкрепи. Почертах сте също така уменията, квалификациите по отношение на еколокосъобразната економика и ИКТ. Това са сфери, които потенциално могат да разкрият нови работни места. Опоменахте и трите ета – Малките и средни предприятия, заетостта и предприемаческия дух. Те са изключително важни, защото в тази сфера се създават две от всеки три новосъздадени работни места, така че тези сектори са изключително важни за заетостта. Микрофинансирането и неговото разширено прилагане. Вие казахте, че ще го подкрепите. Ние също споделяме вашето мнение. Изготвихме нашето становище, както вече казах, и очакваме подробна дискусия по отношение на плащанията, на бюджета. Като ще поставим акцента върху безработицата сред младите хора – повишаването на квалификацията и развиването на адекватни умения за трудовия пазар. Това са трите теми, на които ние бихме искали да се съсредоточим. Благодаря. Благодаря ви. Сега господин Балас, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Аз говоря от името на социалистите, но най-вече от името на господин Пирински. Темата за бюджета е сложна и всички знаем, че трябва да се борим с институции, които желаят да намалят средствата. Ние ще се опитаме обаче да поставим летвата на правилната височина. Това, което се случва с Европейския социален фонд е доста емблематично и затова трябва да внимаваме средствата не се използват добросъвестно от някои, най-вече от държавите членки. Така че да не приемаме веднага бюджетна корекция. Това си е една стара традиция да не се използват всички средства, за да може после да се оправдае намаляване на бюджета при положение, че нуждите продължават да са на лице. Бюджетният ред 1Б е доста уязвим и проблематичен според нас. По 1А а, обаче смятаме, че се е стигнало до добра консолидация. Европейския парламент трябва да бъде привърженик на ресурси за бюджета, които да бъдат солидни ресурси, които да не са пряко свързани с държавите членки. Зная, че в днешно време това се равнява на утопия, но трябва да изхождаме от тази хипотеза, ако искаме някой ден да бъдем независими от действията на държавите членки по отношение на стратегията Европа 2020. Съгласни сме с предложението за бюджет, но трябва да бъдем предпазливи, а парламента трябва да бъде непоклатим по отношение на ресурсите и по отношение на тяхното използване. Не трябва те да бъдат неизползвани, за да може в последствие да се оправдае съкръщаване на бюджета. Благодаря. Е, Благодаря ви, госпожа Морен Шартие. Благодаря Госпожо председател, благодаря на господин Фернандеш за това, че дойде да ни представи а, своята работа тази сутрин. Трябва да внимаваме за а, четири неща и а, трябва да бъдем непоколебими в това отношение. Първо, Европейския социален фонд и всичко свързано с политиките на заетост. Както вие съвсем прямо казахте, в Европейския социален фонд имаше много неизвършени плащания, което означава, че ние намаляваме потенциалните ресурси за текущата година. Сега ще се опитаме да набаксаме предишните години. Господин колега, това не означава, че държавите членки не използват фонда както трябва. Не, това означава, че не са извършени плащанията, които е трябвало да бъдат извършени. И ако наистина държавните правителствени ръководители желаят да водят истинска политика на заетост, то тогава ще трябва малко да ускорим нещата по Европейския социален фонд. В момента просто наваксваме неизвършваните плащания, както самия вие казахте, а това е, е драматично. На следващо място инициативата за младежката безработица безработица. Вие поставихте акцента върху нея. Основният проблем, който виждам аз, вие споменахте фронтлоудинга, е, че през април, ако не се лъжа, на пленарната сесия гласувахме предварително финансиране за, с 30% за младежката безработица. Това е рекордна сума, защото за 3 месеца Европейската комисия и парламента успяха да се споразумеят за 30% увеличение за инициативата за младежка безработица и сега се излиза, че ще има дупка в бюджета. Това е недопустимо. Трябва да има последователност между политическите действия, които водим тук и бюджета, който чисто и просто трябва да отразява нашата политическа воля, включително и по отношение на младежката безработица. На трето място фонда за приспособяване към глобализацията. Много добре знам отколко дълго време работим по този фонд и винаги държавните и правителствени ръководители са искали да затягат гайките в момента, в който се гледа бюджета. След това обаче всички искания, които постъпват, са от държавите членки, което означава, че те имат нужда от този фонд. Тези средства са необходими за служителите, за да могат да се преквалифицират. Тези средства не са за държавите членки, за предприятията. Следователно не може да оставим този фонд да отиде в на улица и трябва да го кажем на държавните правителствени ръководители. И на последно място фонда за най-нуждаещите се. Държавните правителствени ръководители, както си спомняте, не желаяха да има такъв фонд, ние обаче успяхме да го спасим. Така че той видя бял свят. И това е фонда, за който се говори най-много в медиите в Европа. Ако Европа не може да изпълни поетия ангажимент, то тогава тя ще се изложи. Благодаря. Thank you, мадам Рибейро. Благодаря, госпожа Рибейро. Благодаря. Искам да благодаря на господин Фернандес, който е тук сред нас. Разбира се, добре е, че разглеждаме тези две точки, които включихте във вашата реч. Първо, че е важно да се инвестира в различните програми, за да се подкрепят предприятията, най-вече малките и средни предприятия, и за да се а, подобри растежа. И също така искам е добре да се наблегне на социалните политики и инициативите за младежката заетост. Това са два много важни елемента. И господин Фернандес го каза много добре. Не можем да продължаваме така през 2016. И госпожа Моран Шартие потвърди, Питам се, ако разполагаме с данни за употребата а, и за освояването на средствата от държавите членки по тези фондове за а, младежката заедост, както и за гъвкавостта на дългогодишната програма, разполагаме ли с данни за неизползваните средства от предишни години, които се прехвърлят за тази година? Господин Фернандес, бихте ли ни дали уточнение в това отношение, какво би могла да направи комисията, за да използва тази гъвкавост. Благодаря. Uh, Сега господин Фернандес пак за отговори. Благодаря. Благодаря за коментарите. Относно бюджета, разбира се, нашия бюджет е малък. Бюджета на Европейския съюз е 145 милиарда евро, 1% от бюджета на, на една държава, примерно. И а, като цяло обаче той е много важен. Около 50% от инвестициите идват от него. И също нещо друго, за което трябва да говорим, е, че имаме 94% отделени за инвестициите и е, само 6% е за разходи, свързани с администрацията и заплати. Е, сега, явно е, че има проблем. Няма да го разисквам с вас днес. Е, ще ни отнеме много време да го дискутираме и да го решим. Тоест, 85% от е, приходите в този бюджет идват от националните бюджети. А, мисля, че имаме нужда от по-добри, по-истински наши собствени ресурси. Европейският социален фонд е много важен инструмент, да но дори и другите фондове от кохезионната политика са много важни за заедостта. Дори планът, планът Юнкер, който приехме, той също ще бъде много важен за заедостта. Така че трябва да използваме и да уважаваме компромисите. И ако погледнете тази многогодишна финансова рамка 2014-2015 плащаме за миналото. За, в рамките на многогодишната финансова рамка тази рамка те първа ще започне, така да се каже. Тоест, спазването на рамката и компромисите не се спазват. Относно заетостта, за младежката заетост, нямам цифрите, но ги поисках от комисията и ще ги получа и ще ви ги изпратя. Особено цифрите за изпълнението на инициативата. Но нека да не забравяме, че има закъснение по оперативните програми, което означава, че ще има закъснение и при прилагането на тази инициатива за младежката заетост. Аз съм ангажиран. Виждам също такава ангажираност и от ваша страна, а именно за да можем 2016 тези ангажименти да бъдат спазени, за да продължим с инициативата. И никой не би разбрал, ако приключим през 2016 с тази инициатива. Тя трябва да продължи. И това, което а, правим за 2014-2015, ще продължи през 2016. Работим по правилото N плюс 3. И никой не би разбрал, ако кажем за 2016, че нямаме нови възможности за инициативи по младежката заетост. Относно фонда за глобализацията, мисля, че 30 милиона евро – за плащания там. Поне според мен е много малка сума. Особено като се има предвид, че държавите членки понякога а, са против този фонд. А точно тия, които са най-против, най-много го използват. Относно фонда за помощ за най-бедните, вече говорих за увеличение на ангажиментите, най-вече по плащанията. Имаме маржове там. Имаме поле на действие. За 2015 имахме 1600 е, е, милиона марш. Но ще продължим да ги използваме, разбира се, най-вече за стратегически инвестиции за 2016. Там предвиденият марш е 2,2 милиарда но нека да напомня, че 1,1 е в рубрика 2, в ред 2. Така че това е сравнително удобен марш. Имаме също и други инструменти за гъвкавост. Когато говорим за фонда за глобализацията, това е много специфичен инструмент и има една разлика в специалните инструменти спрямо съвета. За нас специалните инструменти са извън финансовата рамка, извън многогодишната финансова рамка, така че те не се включват в общите суми, които се цитират по нея. Имаме възможност да използваме инструментите за гъвкавост, най-вече за младежката заетост и да спазим там ангажиментите си, но това, което вече казах, през 2016 ще се появи нещо ново. Една, един глобален марш, който нямахме в предишните финансови рамки. Тоест парите, които не са използвани, отиват в, една, в един общ марш. И после тези пари могат да бъдат използвани само за политически цели, например, но, а, растеж, економически растеж и заето. Само това. Напомням го. Напомням се го и много пъти по време на а, дискусиите по плана Юнкер. Съветът като че ли искаше да забрави това и да се опита да работи по последната финансова рамка. Но това е а, член 14 от правилата за многогодишната финансова рамка. Маржовете на ангажиментите, които не са използвани за дадена година, отиват в, една, в един глобален марш и там те вече тези средства могат да бъдат използвани само за политически цели, растеж и заетост, особено за младежката заетост. Това е написано черно на бяло. Та това е в регламента, който, по който беше а, преговорен компромис с съвета. И смятам, че преговорите, новите преговори с съвета по бюджетните въпроси са много трудни, но така или иначе ще направим всичко възможно, за да спазим компромисите. И тук включвам и въпроса за плащанията. Това е срам за нас. Много пъти съм го говорил въпроса за плащанията дори не трябва да се обсъжда. Смехотворно е, срамно е, че плащаме лихви, зато обаче не сме си платили на време плащанията. Плащания, които, както вече казах, са една логическа последица от ангажиментите, които сме поели и не би трябвало дори да ги обсъждаме. защото когато говорим за тия плащания, говорим за това, което вече сме е, поели като ангажимент за малките и средни предприятия, за местните власти, за регионите, за младеща. Тоест, пари, които са били похарчени вече. Благодаря ви и разчитам на вас за работата, която ще водим заедно и се надявам успешно. Благодаря, господин Фернандес, за вашата силна, ясна позиция. Ще ви подкрепим във вашата битка за отблокиране на пари за борба с безработицата. Благодаря ви. И е сега гласуването в бюджетната комисия ще бъде на 22-23 юни, а в пленарна зала ще се гласува през юли. А сега нека да се подготвим за нашето гласуване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 Okay, then we'll start with the vote. Добре, започваме с гласуването. И сега гласуваме по Европейския фонд за глобализацията. Бродкън от Финландия. Моля, гласувайте електронно. And the vote is now closed. Край на гласуването. Thank you. Благодаря. Then we'll vote the draft report. Сега гласуваме проекто доклада насоки за политиките по заетост на държавите членки. Изменение 101. Кой е за? Против. Въздържали се.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 Изменение 127 за, против, въздържали се, приема се. Компромис АБ за, против, въздържали се, приема се. Изменение 129 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 130 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Н за, против, въздържали се, приема се. Компромис Н А за, против, въздържали се, приема се. Изменение 141 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 142 за против, въздържали се, приема се. Компромис О за против, въздържали се, приема се. Изменение 151 за против, въздържали се, приема се. Компромис П за против, въздържали се, приема се. Изменение 157 за против, въздържали се, приема се. Компромис Q за против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим изменение? Компромис ще проверим компромис Q. Моля, гласувайте електронно. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 170 за против, въздържали се, приема се. Компромис R за против, въздържали се, приема се. Изменение 177 за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Изменение а компромис Т за, против, въздържали се, приема се. Компромис Ю за, против, въздържали се, приема се. Изменение 189 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да го проверим електронно. Моля, гласуваме електронно. 189 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 24 гласа за. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромис W за, против, въздържали се, приема се. Изменение 212 за, против, въздържали се, приема се и изменение 213. 213 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 214 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Хикс. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Y. За против, въздържали се, приема се. Компромис Z за, против, въздържали се, приема се. Компромис АА за, против, въздържали се, приема се. Изменение 245 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 246 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А за, против, въздържали се, приема се. И изменение 34 за, против, въздържали се. Нека да го проверим електронно. Е, the vote is closed. Край на гласуването. 29 гласа за. Приема се. Изменение 2. За. Против. Съдържали се. Приема се. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Из... Добре, ще проверим изменение 3. Електронно, моля, гласувайте. And the vote is closed.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 Изменение 51 за против, държали се, приема се. Изменение 52 за против, държали се, отхвърля се. Изменение 5 е оттеглено. Изменение 53 отпада. 54 също отпада. Изменение 55 за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 56, разделно гласуване, първата част. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Втората част за. Против, въздържали се, отхвърля се. Нека да го проверим електронно. Гласувам електронно втората част на 56-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 57. Отпада. Също и 58. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Д. Компромис Д. За. Против. Стържали се. Отхвърля се. Искате да го проверите. Добре, проверяваме електронно компромис Д. And the, the vote is closed. Край на гласуването. Приема се, казва председателка. Компромис е. Those in favor. Компромис е за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 67 за. Против. Въздържали се. Отхвърли се. Изменение 68 за. Против. Въздържали се. Приема се. Добре, ще го проверим електронно. Моля, гласувайте по 68 изменение. And Край на гласуването. Приема се. 22 гласа. Компромис F с устно изменение от НП. Има някакъв проблем? Придържаме се към оригиналния текст, към първоначалния текст. Имаше възражения срещу изменението. Кой е за? Против? Въздържание се приема се. Компромис. okay. за, против, въздържали се, приема се. И стигаме до изменение 12 за, против, въздържали се, приема се, компромис хаш за, против, въздържали се, приема се и компромис и за, против, въздържали се, приема се. Изменение 94 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 96 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Ж за против, въздържали се, при... приема се. И крайно гласуване по целият проекто доклад с промените. Моля гласувайте електронно. It's still open and now it's closed. Край на гласуването. Приема се с 37 гласа за и 6 против. Thank you to madam. Благодаря. И сега към следващото гласуване. the Green Employment Initiative. Инициатива за зелена заетост. Започваме с компромис J. Кой е за? Против? Задържали се? Приема се. Изменение 53 за, против, Задържали се, приема се. Изменение 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим. Изменение 55 Край на гласуването. Отхвърля се. We can go on. Good. Можем да продължим, така ли? Great. There was some sort of problem. Uh, is this one? We'll go to NV2. The... NV2. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. NV3 за. Против. Въздържали се. Приема се. NV5 за. Против въздържали се, приема се. МВ6 за, против, въздържали се, приема се. Компромис L за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, приема се. ФАМ 1 за, против, въздържали се, Бих казала, че се приема. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Отхвърля се. Компромис Н за, против, въздържали се, приема се. Компромис Н за, против, въздържали се, приема се.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 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Q за, против, въздържали се, приема се. Това изменение пада. Изменение 83 за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се, приема се. Компромис R за, против, въздържали се, приема се. седмо изменение, разделно гласуване. Първо гласуваме първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против. Нека Начало на гласуването по втора част на изменение 87. Край на гласуването. Приема се с 27 гласа. Компромис е с за, против, въздържали се. Приема се. 91. За, против, Отхвърля се. Нека да проверим изменение 91. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с два гласа. 93 за, против, Задържали се, приема се. 94 за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Компромис ТА за, против, въздържали се, приема се. САМ 3 за, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим. ФАМ 3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 Изменение 106 за против. Въздържали се. Приема се. Нека да проверим 106-то. Приема се с 3 гласа. ФАМ 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 110 за, против, въздържали се, приема се. Компромис W за, против, въздържали се, приема се. Компромис Хикс за, против, въздържали се, приема се. Компромис 116 за, против, въздържали се, приема се. А, това съвсем не беше последното изменение. Изменение 117 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Хикса за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим компромис ХИКС А, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 4 гласа. ФАМ 8, казва председателката, за, против, въздържали се, приема се. ФАМ 10 за, против, въздържали се, приема се. Фам 14 за. Пада, така ли? Не, не пада. Фам 14 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Фам 14, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 6 гласа. Фам 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Фам 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. Фам 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Y за против, въздържали се, приема се. 123 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Z за, против, въздържали се. На, не го бях видяла, трябва да гласуваме. Компромис Z, начало на гласуването, електронно гласуване, край на гласуването, приема се. Явно не си вдигате добре ръцете. Еви 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 130 за, против, въздържали се, приема се. 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим по 131 начало на гласуването. гласуването. Приема се с 5 гласа. 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис АА за, против, въздържали се, приема се. Компромис АБ за, против,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 Нека да проверим. Изменение 149. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Три гласа. Компромис А Е За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис А Е За. Против. зажали се. Приема се. ви 19 за, против, въздържали се, приема се. Енви 20 за, против, въздържали се, приема се. изменения 153, 154, 155, 156 ги гласуваме заедно. Кой е за? Против. Въздържали се. Приемат се. Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Не, продължавайте да гласувате. Гласуваме 153 до 156. Край на гласуването. Отхвърля се. 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. 158 за, против, въздържали се, приема се. 159 за, против, въздържали се, отхвърля се. 160 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис АФА за, против, въздържали се. Бих казала, че се приема. Сега трябва да гласуваме mv 21 за А, има грешка в списъка за гласуване. Гласуваме NV21 за, против, въздържали се, приема се. NV22 за, против, въздържали се, приема се. 162 за, против, въздържали се, приема се. Компромис АЖ за, против, въздържали се, приема се. Сто за, против, въздържали се. Нека да проверим начало на гласуването. 168 изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 10 гласа. МВ-23 за, против, въздържали се, приема се. 169 за, против, въздържали се, приема се. МВ-25 за, против, въздържали се, приема се. 170 за, против, въздържали се, приема се. 172 за, против, въздържали се, приема се. МВ-26 за, против, въздържали се, приема се. МВ-27 за, против, въздържали се, подхвърля се. МВ-28 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А, хаш, за, против,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 МВ11 за, против, въздържали се, отхвърля се. МВ12 за, против, въздържали се, приема се. МВ13 за, против, въздържали се, приема се. 198 за, против, въздържали се, приема се. 199 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим. 199 изменение. Начало на гласуването. And it is... Oh, sorry. Извинявам се. Имаше много силна подкрепа за това изменение. Това ми 11. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 200 за, против, въздържали се, приема се. 201 за, против, въздържали се, отхвърля се. NV34 отпада и... А, не, не отпада, поправя се председателката за, против, въздържали се, приема се. Изменение mv 35 за, против, въздържали се, приема се. МВ-36 за, против, въздържали се, приема се. 202 за, против, въздържали се, приема се. 203 за, против, въздържали се, приема се. 204 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да го проверим. Проверявам електронно 204. Моля, гласувайте. Still open. Now it's closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 205 за, против, въздържали се, приема се. Искате да го проверим електронно? Добре, гласуваме електронно и 205. Край на гласуването. Отхвърля се с 4 гласа. 206 за. Против. Държали се. Приема се. 207 за. Против. Държали се. Приема се. 208 за, против, въздържали се. От началото. 208 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да го проверим електронно. Добре, проверявам електронно. Моля, гласувайте. And the vote is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 Компромис е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 21 за, против, въздържали се, приема се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се изменение. Компромис Ж. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 32 за, против, въздържали се, приема се. 33 изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 34 за, против, въздържали се. Може би се приема, но ще го проверим електронно. Моля, гласувайте 34-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 32 гласа. 35-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис хаш за, против, въздържали се, приема се. Е, точка от прембила хаш, компромис че, консус за, против, въздържали се, приема за 39 изменение. Е, компромис и за, против, въздържали се, приема се. Изменени 40 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 46 за, Извинявайте, поправи се председателката. 46 изменени в две части. Първата част, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Втората част за против, въздържали се, отхвърля се. Нека да го проверим електронно. 46 изменени, втората част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 3 гласа повече. 47 изменение за против, въздържали се, приема се. Фам хаш за против, въздържали се, отхвърля се. Добре, ще го проверим електронно. Моля, гласувайте електронно. Фам хаш. Гласуваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 26 гласа за. Фам Джей. За. Против. Въздържали се. Приема се. Проверяваме го отново. Моля гласувайте Фам Джи. Гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се с 26 гласа за. Изменени 49 за, против, въздържали се, приема се. И изменение 50 за, против, въздържали се, приема се. Е, изменение 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега изменение 1 на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 Гласувайте, моля. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се с 41 гласа за и 7 против. Поздравления за Джин Ламбърт. И сега Пристъпваме към проекто становището по бюджета за 2016. Компромис А. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Искате да го проверим? Моля, гласуваме електронно изменение 3. Край на гласуването. Отхвърля се. Извинявайте, казва председателката. Не съм видяла правилно първия път. Сега изменени 7 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Искате да го проверим? Добре, проверяваме електронно. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте електронно. Изменение 7. Край на гласуването. Приема се с 28 гласа за. Сега стигаме до параграф 1 Б. Осмо изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 9 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис Б за. Против. Въздържали се. Приема се. И изменение 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Изменение 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, ще го проверим. Ще го проверим това изменение. 20-то изменение. Моля, гласувайте електронно. Моля, гласувайте. Чакаме някой, още не е гласувал. Сега вече можем да видим. Отхвърля се с два гласа повече. И сега изменение 21 за против, въздържали се, Отхвърля се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. 25-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 извинявайте, 27 поправя се председателката за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Ще проверим 28 изменение. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се с 28 гласа за. 29 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 30 изменение за против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 изменение за, против, въздържали се, приема се. 37 изменение за, против, въздържали се, приема се. 38 оттеглено, 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. 40 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. Изменение 47 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Ж за, против, въздържали се, Приема се. Изменение 53 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 54 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 55 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 56 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И сега гласуваме цялото проекто становище е, с измененията. Моля, гласувайте електронно. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се с 40 гласа за и 7 против. Поздравления! Благодаря на всички вас. И сега следваща точка от нейния ред. We are actually... а, днес се справяме много добре. С 6 минути изпреварваме графика. И сега, точка 11 от дневния ред. Упълномощаване на държавите членки Would you like a timeout? No, no. Continue. Ah. Because we rush through, otherwise we lose it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 Okay, we start. Започваме. Започваме с точка 11. Това е упълномощаване на държавите членки да ратифицират протокола от 2014 към Конвенцията за принудителния труд на МОД – по отношение на въпроси, свързани с социалната политика. И от нас се изиска да приемем предложеният акт, а именно проекто заключение на съвета. Тези решения са възоснова на препоръката на комисията по заетост да одобрим или да отхвърлим този акт. Така че това е много важна точка в дневния ред и сега ще дам думата на докладчика господин Патрик Люярик от Обединената левица. Заповядайте и бъдете тихи, когато напускате залата. Господин, господин Люярик. Мадам ла президент. Госпожо председател, уважаеми колеги, Текста, който ви предлагам, засяга един протокол от 2014 на МОД. Този текст актуализира конвенцията за принудителния труд от 1930. Може би ще се изненадате от толкова късна актуализация, като си има предвид, че според самата МОД принудителният труд засяга 21 милиона души в света, това е задължителен принудителен труд, такъв документ е добре дошъл. От изолираните случаи на а, па, на филипинци в Европа, които се използват като домашни а, прислужници и а, драмата с а, де, децата, които работят или сексуалната експлоатация, както и, и чуждестранните работници, които работят за стадионите в Катар, а, всичко това съществува и реалност така че над 55 милиарда долара на година приходите от този принудителен труд. Това вече не може да бъде а, приемливо. А, има едно а, физическо или материално задължение и това вече е твърде много за нас. И също имаме един... Тези хора всъщност се подлагат на този труд, най-вече в надеждата си за по-добър живот. Например, деца, мъже, жени, които са избягали от условията си в тяхната държава и са дошли тук нелегално, поне в повечето случаи. 840 хиляди са тези хора в Европейския съюз и над 1 милион в целия ни континент, които страдат от такъв принудителен, заужителен труд мъже, жени, на които са е предложили работа в чужбина и които се оказват в капан от техните работодатели и също деца прекарани незаконно през граница и които трябва да оцеляват тук. Това са най-уязвимите прослойки на населението, иммигранти, деца, жени, които трябва да изпълняват най-тежките условия, най-тежката работа при много недостойни условия. И а, към насилието на използването а, се добавя физическото насилие и страха, изолацията и психическия тормоз. Тази нова форма на експлоатация а, и трябва да бъде прекъсната чрез правото и, и това е целта на този протокол. На 90 години след първоначалната конвенция, днес вече имаме една нова а, форма на борба срещу а, тази експлоатация с правно задължителни форми. Нека да цитирам а, тук контекста и формите на задължителния принудителен труд са се променили и за това имаме нужда от превентивни мерки заедно с социалните партньори, и да се развият национални планове за борба срещу насилствения и принудителен труд. След това тези мерки са развити в член 2 и именно да се наложи образование и квалификация на тези лица, уязвими групи и да се защитават въпросните жертви, най-вече иммигрантите и да се наложат инспекции на труда и също да се борим и срещу дълбоките ам, корени на този проблем. Много често имаме неравенство на търговските отношения, които са измежду причините, както използването на, северните, на южните страни от северните страни и други. Но нека да се върна отново на протокола. Един от най-интересните аспекти засяга отговорностите за държавите, които, за които се говори в следните членове. Отговорност за освобождаване на жертвите на принудителния труд, отговорност за даване на достъп до компенсации за тези хора. Това е нещо много интересно, защото се уточнява без значение, то, че това ще бъде без значение от юридическия статут на това лице на територията на държавата. И също, трето, да няма никакви наказателни а, преследвания спрямо въпросното лице, защото то е било принудено да работи. И а, подписалите, ратифициралите конвенцията ще трябва да зачитат тези условия. И сега разбираме защо някои от държавите, например Катар, се противопоставиха на подписването на този протокол. Защото говорим за отговорност и тъй като ние носим такава, искаме протокола да бъде ратифициран и приложен на практика възможно най-бързо. Процедурата за приемане е много упростена, а именно на съгласието. Тоест, ние можем само да дадем или да не дадем съгласие, което забранява приемането на всякакви изменения. За да подсилим процедурата, аз не промених текста, въздържах се от това и направих само няколко разсъждения в един допълнителен текст. Това е един голям акт, който се вписва в хуманитарен и хуманистски проект от световен мащаб. Единствената ми забележка е, че начина за борба с тази експлуатация е правовия, чрез създаването и подобряването на правото на труда това е основният инструмент, на който се базира този протокол. И ни се струва много важно да защитаваме а, хората срещу експлоатация. Така че ние трябва да приемем този текст и този протокол възможно най-бързо, но също така да продължим да защитаваме инструмента, върху който той се базира, а именно едно добро работно право. Благодаря, уважаеми колеги, за вашето внимание. Thank you. And now... Благодаря ви. Сега господин Бах, докладчик Сенка на НП. Ja, vielen Благодаря, госпожо председател. Мисля, че принудителният труд, както колегата току-що го описа, има тежки последствия за засегнатите, а те най-вече са млади хора. И това е престъпление и посегателство върху човешките права. Милиони хора очакват от нас, от всички политически институции, решимост и заклеймяване на принудителния труд и свързаните с него негативни последици. От, възлагат ми се много надежди от страна на гражданите, така че а, подходът на МОД да допълни с протокол старата конвенция е изключително важен по същество всъщност докладчикът вече каза всичко, което имаше да се казва. Някои разпоредби от конвенцията са уредени и в законодателството на Европейския съюз, така че наистина трябва да се даде мандат на съвета за ратификация и то по най-бързия начин, за да можем всички заедно да защитим интересите на съюза. И накрая искам да благодаря за работата на докладчика и да изразя подкрепата и съгласието на НП, както с доклада му, така и с призива му към държавите членки да ратифицират мандата възможно най-бързо. Благодаря, Юта Штайнрук от социалистите демократи. Благодаря на наш, благодаря ви нашия докладчик в сянка има закъснял полет и не можа да дойде, за съжаление, но аз също мога да кажа на нашия докладчик, че нашия докладчик в Сянка му благодари и изцяло го подкрепя. В момента става въпрос за нещо изключително важно. Важно е Европейският парламент да подкрепи ратификацията на протокола към конвенцията а и докладчикът в своята обосновка много точно анализира причините, поради които е необходим такъв протокол и защо държавите членки трябва да го ратифицират, най-вече във връзка с социалната политика, и политиката на пазара на труда, наистина борбата срещу принудителния труд в и извън Европа изисква солидарност от всички нас. Естествено, че за целта са необходими еднообразни правила, международни стандарти, ратифицирани, договорени. Освен това ни трябва единно разбиране, защото черни труд и принудителния труд може да се води най-добре, ако сме а, заедно в целия ев, Европейски съюз и всички държави членки си сътрудничат. И накрая нашата политическа група смята, че в протокола на днешното заседание трябва много ясно да се отбележи, че смятаме за недопустимо и неприемливо държавите членки е, това, че държавите членки вече са започнали преговори по ратификацията на протокола, без предварително да получат е, легитимация от комисията. Смятаме, че този начин на действие е изключително съмнителен и също като комисията смятаме, че би могло да, бъде, да се разглежда единствено като изключение. Много молим пред председателството на нашата комисия ясно да протоколира и да изложи пред съвета недопустимостта на неговото поведение в случая. Надявам се, че цялата наша комисия по заетост е съгласна с мен. Това е европейска институция и макар, че в момента да действа за добра кауза и наистина трябва да се бърза, все пак е добре да се спазват правилата, които сами сме си договорили между институциите. А иначе благодарим на докладчика за отличния му доклад и се надяваме, че и за напред ще работим така добре заедно. Thank you. I give the floor to... Благодаря. Сега Мариана Харкин, докладчик Сянка на АДЕ. Благодаря, госпожо председател. Както каза докладчик, в момента актуализираме Конвенцията за принудителния труд. В този контекст изискваме държавите членки да развият национални политики и планове за действие за да гарантират постепенното премахване на принудителния труд. Изискваме също така организациите на работниците и синдикациите да бъдат включени в процеса. Вчера говорихме за образование и за квалификация най-вече на най-уязвимите хора, но това трябва да бъде допълнено и със съответните проверки на място. Това, което е важно за този протокол е следното. Трябва да има ефективни мерки, за да се идентифицират жертвите на принудителния труд. Трябва да им се осигури необходимата подкрепа и компенсация. Разбира се, жертвите трябва да имат достъп и до правна защита. Правителствата трябва да предприемат и необходимите действия за защита на мигрантите работници. Най-уязвими сред тези работници са жените. В този контекст трябва да разгледаме тяхната специфична ситуация. Един от аргументите, които се изтъкват е, че документите на тези хора обикновено не са в ред, затова трябва да им помогнем. Много от мигрантите в момента са в трудна ситуация, тъй като не разполагат с необходимите документи. Трябва да им помогнем да се измъкнат от тази ситуация. Не можем да се правим, че тя не съществува. Това не изисква действие само в нашите граници. Конвенцията не само трябва да бъде ратифицирана, но и прилагана. Затова е добре да следим какво се случва и извън нашите граници. Споменахте Катар, както и случващото се в други държави. На пленарното заседание миналата седмица споменахме, че около 1900 работника, строителни работника, вече са загинали по строежите в Катар. Съгласно МОД, обаче трите условия за проверка са изпълнени. Смятам, че трябва да вземем предвид абсолютно всички аспекти на проблема. Благодаря. Жан Ламбер, докладчик сянка на зелените. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика с изключително ясните обяснения по отношение на протокола на МОД. Съгласна съм, че трябва да ускорим темпото, както казаха и колегите. Това означава да преследваме целта, а не на, да допълваме с различни елементи, които само ще забавят процеса. Много беше казано за уязвимостта. Това е проблем в Европейския съюз. Уязвимите мигранти от трети държави са проблем, но проблем са също и случаите на наши граждани. Съвсем наскоро имаше случай на принудителен труд, с които подчертаха уязвимостта на бездомниците. Те много често стават жертва на принудителен труд в Обединеното кралство, в Швеция и така нататък. Затова трябва да погледнем и този аспект на проблема. Има изключително интересни проучвания в този контекст, но в общи линии съм съгласна с подхода на докладчика и няма да внасяме изменения. Госпожа Агия, докладчик сянка на ЮДД. Е, благодаря, господин председател. Също като другите колеги, и ние подкрепяме основните тези на докладчика. Нямаме никакви възражения. Съгласни сме и с предложенията, които той прави в своя доклад. Така че много му благодарим. Благодарим му за този работен документ. И все пак трябва да направя някои бележки, може би ще бъда полезна с тях. На базата на член 2 на а, конвенцията от 1930 година има дефиниция на принудителния труд а, дефиницията включва заплашеност на човека и а, недоброволно упражняване на труда. Така че става въпрос за нарушаване на човешки права. Трябва да подчертаем това. Това е проблем, който е свързан не само с миналото, а съществува и днес – Повече от 32 милиарда долара е оборота от такъв труд годишно в света. Така че нека да направя две критични забележки. В член 2 от протокола от 1940 година се предвижда надзор – който да контролира спазването на действащите разпоредби. Тоест, трябва да се наблегне на контрола, за да се реши проблема. Освен това, трябва да обърнем поглед особено към онези страни, в които този проблем е остър, просто защото те са разтърсвани от кризата и хората в слаба позиция нямат друг избор. Така че в протокола трябва да се а, постановят ефективни мерки за подпомагане на а, всички онези, които са подложени на под, принудителен труд. А, тази част от доклада е малко неясно, малко мъгляво формулирана. Говори се за ефективни мерки, обаче някакси се оставя много голямо поле за маневриране. Трябва да се формулира доста по-конкретно. Защото когато даваме такива формулировки, знаем, че накрая се осъществява някакъв минимум, не повече. Тъй, е, че може би е разумно да заострим израза. Е, вайс чер, мадам Яшлев Гекка. Госпожа Яшловечка, заместник председател. Ratyfikowanie omawianego, omawianego protokołu przez państwa członkowskie jest bardzo Благодаря, госпожо председател. Необходимо е мигрантите от трети държави да бъдат в безопасност на наша територия, но е важно да осигурим същата безопасност и на нашите граждани. Ето защо е важно парламента да подкрепи ратифицирането на протокола. Не съм съгласна обаче с основанията представени от докладчика. В протокола се говори за Конвенцията за принудителния труд на МОД, по отношение на нарушаването на човешки права чрез трафика на хора. Не сме а, съгласни с а, а, твърдението за представителите на работниците. Не трябва да се изкривява действителността. Миналата година приехме мерки, в този дух. През 1996 година приехме основната директива, в която бе казано, че за командированите работници трябва да се въведе минимално възнаграждение равно на минималното възнаграждение на държавата по командироване. Ето защо не можем да кажем, че 40 хилядите души, които се възползват от правото си на мобилност, могат да бъдат приравнени на хора, с които се търгува и на хора, които биват карани да извършват принудителен труд. Благодаря ви. Сега да чуем представителя на комисията. Господин Дяло от Генерална дирекция за етост. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, за дадената дума. Бихме искали да благодарим на господин Люярик за а, неговия доклад и за възможността да проведем дискусия днес. Ние високо оценим подкрепата изразена от а, хората, които се изказаха. През е, юни бе, приета, бе прият протокола от конвенцията. Европейския съюз и неговите държави членки участваха активно. Европейската комисия също се включи в приемането на този инструмент. След неговото приемане Европейската комисия незабавно предприя действия, за да направи законодателно предложение. Конвенцията беше прията през юни, а предложението за решение на съвета беше прието от комисията през септември 2014 година. Както бе споменато в вашите изказвания, борбата с принудителния труд и неговата превенция е важна по причини свързани с външната и вътрешна политика. Необходимо е да има достоен труд и да се изкорени трафика на хора, както в Европейския съюз, така и извън него. Протокола ще допринесе за по-добра закрива в държавите членки Европейския съюз. Държавите, които ратифицират протокол от 1994 година, всъщност се съгласяват да намалят принудителния труд в контекста на трафика на хора, да осигурят по-добра закрила на жертвите и да им доставят достъп до правна защита. Европейската комисия подкрепя решението на съвета в рамките на процедурата за консултация с Европейския парламент. Трябва да се насърчи ратифицирането на протокола. Това ще позволи бързото прилагане на важните трудови стандарти и ще намали принудителния труд, като предостави обещетение на жертвите и ще допринесе за развитието на международното сътрудничество. Благодаря. Благодаря ви. Господин Лерик, може би за обобщение. Бих искал съвсем накратко, госпожо председател, да благодаря на всички, които се изказаха. Може би с едно изключение всички бяха единодушни. Един от колегите коментира смисъла на думите а, и се спря на нашия слаб изказ. Аз съм съгласен с този колега но текста, който имаме пред нас днес, все пак представлява значителна кап... крачка напред за хората, които са жертва на принудителния труд. Ако европейските институции приемат този текст, по мое мнение, ще внесем нотка хуманност в европейското законодателство, което се нуждае от такава нотка. Предлага на председателя да не взима предвид казаното от представители на социалистите и демократите. Това е лично мнение. Не искам в последствие основателните критични нападки да се превърнат в прецедент. Аз мога да разбера, но вие ще решите. Все пак важното е да текста да получи необходимата подкрепа. Благодаря. Thank you. Uh, Благодаря ви. Крайен срок за внасянето на измененията 18 юни ще гласуваме в комисията по заетост на 15 или 16 юли и на пленарното заседание през септември, т.е. след лятната вакансия. Благодаря на всички, които се изказаха. Сега продължаваме нататък с точка 12 намаляване на неравенството и по-специално на бедността сред децата. Всички мисля са тук, така че можем да преминем към разглеждането на измененията. 309 на брой. Ще дам думата най-напред на докладчика госпожа Зубер. Заповядайте. Obrigada, Sra. Presidente. Ah, eu começo por agradecer. Благодаря, госпожо председател. Ще започна най-напред с внесените изменения. Получихме 309 изменения, както и вие посочихте. Това е значителен брой. И по мое мнение това отразява голямото значение, което дава нашата комисия е, на настоящата тема. Измененията бяха е, на разположение в четвъртък, след което бяха представени на всички езици. Последва един задълбочен анализ – на внесените изменения и сега ще се опитаме а, да ги комбинираме по един или друг начин. Аз бих искала да кажа три неща. По-голямата част от внесените изменения са положителни, те допълват много от нашите идеи Тези изменения са значителен принос, защото, както може би се спомняте, когато направихме предложението за доклад, казахме, че времето ни е ограничено. Много от предложенията за изменения наистина са ползотворни и ще ни позволят да обогатим допълнително доклада. Много изменения са внесени във връзка с жилищното настаняване. Много от измененията имат за цел борбата с недекларирания труд. И действително в доклада безработицата на родителите или недостатъчното им заплащане са в центъра на вниманието което означава, че ще трябва да се борим и с недекларирания труд. Има ам, искания и за подобряване на социалната закрила в държавите членки. Прави се предложение за гарантирането на адекватно минимално възнаграждение. Можем само да се съгласим с подобни предложения. Освен дългосрочните мерки трябва да се предприемат и краткосрочни, защото в някои държави членки има спешна нужда от конкретни действия. Отправени са някои критики по отношение на използването на термина относителна бедност. Понятието относителна бедност много често не отразява действителните трудности на хората, които живеят в бедност. това понятие зависи от специфичната ситуация в дадената държава членка. Напълно сме съгласни с това. В някои от измененията се иска наблягане на отрицателния ефект от мерките, взети по време на кризата. Това са мерки, предприяти, за да може държавите членки да се борят с кризата. Много от въпросните мерки обаче всъщност бяха продиктувани от европейските институции. Има някои по-проблемни моменти, достъпа до публичните служби, правото на образование трябва да бъдат общо достъпни и безплатни. Това е принцип, който се предлага в много доклади, включително и в доклад на УНИЦЕФ, където се казва, че едно от решенията на социалното неравенство е гарантирането на децата на техните права, достъп до правосъдие, до училище, до здравеопазване, без значение какви са приходите на родителите на тези деца. Предвижда се и по-задълбочена подкрепа която има за цел да се гарантира прилагането на основните права на децата. Говорим за децата като цяло, а не само децата в техния семейен контекст. Имаше предложение за различни мерки, които да позволят да се преборим с бедността сред децата. Това е в контекста на докладите за растежа. Не зная дали това е мястото за въвеждането на подобни изменения, но имайки предвид позицията на нашата група за европейския семестър, бих казала, че не бихме могли да подкрепим подобни изменения. Смятаме също така, че много от измененията имат за цел да кажат, че политиката на строги економии е една от причините за насилието срещу деца в семейната среда. Ще имаме възможност да обсъдим темата и да навлезем в по-големи подробности. Но ще видите, че и в самия доклад говорим за нестабилността на семейството заради променевите доходи. Понякога тази нестабилност може да доведе до насилие, но това по никакъв начин не уневинява тези, които извършват насилието над деца. Просто искам да кажа, че трябва допълнително да помислим по темата. Не подкрепяме и измененията, които в които се твърди, че а, социалните помощи се използват неправомерно от родителите. Това по никакъв начин не въжи за по-голямата част от държавите членки. Понякога социалните помощи са единствената прехрана за семейството. Ето защо премахването на тези помощи няма да оправи проблема. Не приемаме също така тези изменения в които се твърди, че родителите не плащат найема на жилището не защото нямат средства, защото не желаят да го правят. Не смятам, че това въжи за повечето от случаите. Тоест това е изолиран случай не можем да подкрепим измененията, в които се иска да се премахнат социалните помощи, защото това противоречи на всичко, което искаме да кажем в нашия доклад. Това противоречи и на докладите, изработени от УНИЦЕФ, от организации като тази Спасете децата и така нататък. Всяка социална помощ е от значение и има смисъл – въпреки големия брой изменения, смятам, че ще успеем да стигнем до компромис. Предвидено е заседание на 30 юни с докладчиците във всяка. Не зная дали това ще е единственото ни заседание. Може би ще се нуждаем от допълнителни такива, защото броят на внесените изменения е голям. Бих искала да благодаря на всички за техния принос и отново бих искала да повторя, че съм готова да работя в тясно сътрудничество с вас. Благодаря. Благодаря. А, а сега Сойдрова, госпожа Сойдрова от НП, докладчик Сянка. Благодаря. Радвам се за интересните коментари изменения към този доклад. Искам да изразя тук, да обясня позицията на НП. Най-важният въпрос за подобряване на ситуацията на бедните деца са въпросите свързани с семейството и качеството на образованието. В измененията, които предложихме от името на НП, аз се концентрирах върху семействата. Защото бедността на децата означава всъщност бедност на цялото семейство. И бедността на децата е в резултат, следствие от бедността на семействата. И за това трябва да се съсредоточим върху помощите към семействата. От една страна, чрез социалните помощи, и също и чрез активни мерки за осигуряване заетост на родителите. Може би това е всъщност разликата, която намирам между измененията на НП и нашата позиция и позицията на докладчика. Не съм а, съгласна с обвиненията спрямо бюджетните ограничения. Това е твърде идеологична позиция. Смятам, че е нужно да се почертае уязвимото положение на децата от социално слаби групи и маргинализирани, така както и колегата Ясловецка го каза в измененията. Искам също да се спра на темата за процента напускане на училищата. Това е проблем тясно свързан с бедността и перспективите пред децата. И тук искам да говоря за качество и за равенство на образованието за децата, които са заплашени от бедност. Ето накратко предложенията ми и очаквам с голямо нетърпение и удоволствие дебата. Смятам, че бихме могли да постигнем компромис и да имаме обща позиция между различните партии, защото този доклад, според мен, трябва да бъде пътят и гласът на парламента, с който да се подобрят нещата. Благодаря. Благодаря. Госпожа Блинкевичуте. Благодаря. Искам да благодаря на докладчицата за представените изменения. От името на нашата група ние също представихме изменения, най-вече относно новите мерки, които според нас биха могли да помогнат за борбата с бедността сред децата. Така че нашата група призовава Европейската комисия и държавите членки да създадат една гаранция за децата – и ще има един фонд за тази цел, така че всяко дете, което е в а, такова бедно положение, да може да а, има достъп до здравеопазване и до, до образование и да има покрив над главата си и да е облечено. Така че това са мерки, които напомнят на инициативата за младежката заедост. Нашата група смята, че комисията и държавите членки трябва да създадат един интегриран план за борба с бедността сред децата, включително да се осигурят гаранции за тях и програми, чрез които могат да се подпомогнат семействата, родителите на тези деца и да им се даде възможност да, се, е, да излязат от социалното изключване и да се интегрират на пазара на труда. Също призоваваме държавите членки да. Включат пакета от инвестиции и препоръките на комисията. Считаме също, че Европейската комисия трябва да направи всичко възможно, за да могат държавите членки да ам, представят Ам, годишни доклади за прилагането на практика на тези препоръки, а комисията да следи отблизо прилагането им. Държавите членки трябва да използват структурните фондове на Европейския съюз, за да помогнат на тези деца, за да могат всички деца да имат едно приемливо ниво на живот и да имат достъп до качествени услуги. Те трябва да имат възможност да излязат възможно най-рано от капана на бедността. Нашата група също иска да се предвиди е една допълнителна цел по стратегията Европа 2020, а именно намаляване на, бедната, на детската бедност и социалното изключване. Трябва също да информираме, да запознаем държавите членки с този проблем, но също призоваваме комисията, когато прави доклади за растежа на държавите членки, да посочва на тези държави и да, да включват в своите планове конкретна цел, а именно борба с детската бедност. Децата трябва да могат да се възползват от часовете в училище, както и много други извънучилищни дейности. Призоваваме държавите членки да гарантират, че всички деца ще получават учебни помагала и ще могат да се възползват от училищния транспорт. Европейската комисия и държавите членки трябва да имат истинска стратегия за борба с детската бедност. И тази стратегия трябва да се съсредоточи най-вече върху корените на тази бедност. А именно, първо да се подобри ситуацията на родителите им, да се гарантира минимален доход и също да се гарантират социални придобивки проблема с детската бедност се усложни с настоящата криза и заради и с мерките за бюджетни ограничения, които се въведоха от държавите членки, защото сега установяваме, че хората, които работят, все по-често са бедни. Тоест, семейства, работещи семейства обедняват и децата, съответно, се оказват все повече в капана на бедността. Много е трудно да се осигури приемлив живот за децата. Има нужда от повече държавни помощи и те да се отпускат и на децата, и на семействата им. Това е много чувствителен въпрос, знам. Не трябва да политиканстваме само по този въпрос – и да дискутираме между групите, а трябва да търсим компромис, така че Европейският парламент да може да предложи конкретни мерки за Европейската комисия и за държавите членки и по този начин да можем да работим заедно, за да имаме конкретни резултати, свързани с намаляване на детската бедност. Благодаря. Благодаря. Не виждам докладчика Сянко сянка от ЕКР. В такъв случай пристъпваме на доклад, към докладчика от АЛДЕ. Благодаря. Госпожо председател, госпожа Тулм има думата. Наистина въпросът е много чувствителен, много важен, защото виждате статистиките. А, е всяко едно, едно на всеки три деца страда от бедност. В Естония има също голям процент от децата, които живеят в пълна бедност, според статистиките от 2012. И трябва да се обърнем към колегите от парламента да окажат повече политически натиск за конкретни цели при борбата с детската бедност в държавите членки, може би най-конкретният резултат ще бъде въвеждането на минимални социални стандарти за децата. И от името на АЛДЕ ние направихме няколко изменения към доклада. Няма, няма да говоря за всички тях, само за някои от тях. Например, хората от уязвимите групи, мигранти, етнически малцинства, ромите, те много често са маргинализирани, изключвани. Надявам се, че ще можем да продължим напред без политически битки и надявам се, че ще успеем. Благодаря. Джин Ламбърт. Джин Ламбърт от Зелените. Благодаря. Благодаря и на докладчика. А, нашата група до някъде допринесе за измененията, за големия брой изменения, за което се извинявам, но мисля, че трябва да подсилим ролята на комисията и на препоръките им относно контрола върху условията на децата. Имаше много добри идеи, но като че ли в един момент някак си отстъпихме от тези идеи, комисията поне, и за това ще трябва да помислим как да работим. И давам си сметка за трудностите. Това е обаче един от начините да напредваме. И, както знаете, ние, дори в предишния парламент, работихме много по социалното влияние на мерките, които предприемаме. Как работят тези мерки, как помагат и как се вплитат в стратегията за борба с бедността. И съответно ние бяхме много конкретни, ясни, че оценката на резултатите е ключ, коя, който трябва да използват и комисията, и държавите и членки. Трябва да се гарантира дом. Това е част също и стратегията за борба с загубата на покрив и защото това засяга не само безработни, но засяга и хора, които работят, но въпреки всичко парите не им стигат. И доколкото знам, виждам тук и другите групи се интересуват от осигуряване на минимален доход и е, каквито други възможни социални осигуровки да се приложат също ще е добре. Искаме също да ам, интегрираме повече участието на децата, те да имат думата в това, което им а, се предвижда за тях по тази стратегия. Това мисля, че е важна част, когато говорим за правата на хората и за осведомеността. Т.е. да се увеличи участието. Това е много важно. И така очакваме с нетърпение заседанието на докладчиците в Сянка и <laughs> ще трябва да приложим магия, за да включим всички изменения. Но мисля, че наистина трябва да си даваме сметка, че не можем да изваждаме децата от социалният контекст и че това е а, семейството им в този случай. И да видим как можем да помогнем на семействата им. Защото каквото и да се случва на децата, така както каза колегата от ООН, всъщност се случва на семействата им и де-факто те са маргинализираните. Нека за това да се спрем на тези специфични групи. Благодаря. Thank you. Then it's Благодаря. А сега Лаура Агея от EFDD. Грация, президенте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на авторката на доклада Цубер. И най-вече благодаря за готовността да работим заедно. Ние като политическа група смятаме, че трябва да се наблегне най-вече на основните причини за бедността сред децата. Защото смятам, че може да се действа превентивно и необходимостта от тази превенция е много по-остра, отколкото борбата с самия феномен Естествено, че бедността сред децата е едно от последствията от кризата, съгласна съм, но и преди това феномена съществуваше достатъчно отдавна с доста тежки последствия за семействата и най-вече за онези от тях, които така или иначе са в неравностойно положение като разбира се, че основните негативи се понасят от децата. Да, някои неща звучат абсурдно, но има научно обосновани изследвания, които сочат, че една от болестите, от които страдат бедните деца, е рахит и то е от недохранване. Срамота е такова нещо да, им, да съществува в Европа. Едно единствено дете да беше болно да и недохранено в Европа, пак щеше да е позор. А те са стотици хиляди. Стотици хиляди деца не си дояждат в Европа. Така че смятам, че трябва да се изразяваме и да действаме много ясно и категорично, без никакво колебание. А, така че предлагам да се съсредоточим върху решаването на проблема чрез мерки подпомагащи семействата, например, определяне на минимален доход. Това е най-малкото минимален доход, позволяващ достоен живот. Това не е социална патерица, Напротив, по този начин семействата получават възможност да живеят що годе нормално и да си изхранват децата. Разбира се, че трябва да помислим какво още е необходимо да се направи в държавите членки. Много често говорим за пари, но когато едно семейство има проблеми, то може да бъде подкрепяно и чрез безплатни услуги. Така че възможности има достатъчно и в това отношение. Например, столова храна, която да е безплатна за децата или училищен транспорт. А, образователната система всъщност представлява много важен момент, когато говорим по този въпрос. Образованието трябва да бъде гарантирано децата, които са заплашени от маргинализация, не бива да бъдат изолирани от училищната среда. В това отношение трябва да се предприемат допълнителни, включително и превентивни мерки, които да ги предпазят от изпадане от социалното обкръжение. Точно към тези деца трябва да се подхожда много целенасочено. Затова смятам, че училищата, образователните институции трябва да бъдат безплатни за тези деца, както и публични услуги, както тези в здравеопазването. Тъкмо най-силно застрашените, маргинализираните групи, онези, които и сега живеят в бедност, трябва да получат а, такива облегчения. Съгласна съм с, с колегите от социалистите и демокра... от групата на социалистите и демократите. Да, ние създадохме младежки фонд за да помагаме на младежите да намират работа. Нещо подобно ни трябва и за децата. Имаме морален дълг да го направим. Всеки от нас трябва да усети у себе си, че носи тази отговорност. Ние трябва да пазим всяко и закриляме всяко едно дете. Защото децата са нашето огледало. Те ни показват дали работим добре или зле. А, в техните очи виждаме последиците от нашия труд. Благодаря на колегата още веднъж за този доклад. С най-голямо удоволствие ще й помагаме. Мисля, че за определени неща просто спор няма и няма какво да се обсъждат. Благодаря. Thank you, благодаря, госпожа Рибейро. Благодаря, госпожо председател. Това е много важен доклад, който заслужава цялото ни внимание тук в тази комисия. 26 милиона деца са заплашени от социално изключване и бедност. Много висока е тази цифра, за това трябва да положим усилия, за да имаме максимален консенсус и, се, и призовавам докладчиците. Моля да намерите компромис в името на тези деца. Не можем да оставим нещата така за бъдещите поколения. Трябва да следим дали децата имат достъп до образование, до здравеопазване и трябва да действаме и сред семействата, най-бедните семейства, защото точно там децата ще са заплашени от бедност. Ние трябва да направим всичко възможно, за да могат тези семейства да имат достъп до пазара на труда, за да могат децата им да имат един нормален живот. И също политиките за подкрепа на младите европейци, както и децата, трябва да са е, обърнати към превенцията. Трябва да се борим срещу социалните неравенства и да намалим зависимостта на всички нива. И е, трябва да осигурим автономия на индивидите, на семействата. И за тази цел имаме нужда от конкретни политики, които да се прилагат добре и да се контролират, и политиката спрямо бедността трябва да бъде наложена в всички отношения като социална политика. И трябва да се развият споразумения за сътрудничество с различни институции, които насърчават културни и спортни сажове, както и образование, обучение, за да се подпомогнат тези семейства и да се насърчават всички възможни пътища, за да могат тези деца да имат достъп до добро образование. Трябва също така да използваме европейските мрежи за борба с бедността и с социалното изключване и в тези мрежи трябва да има специално внимание за, за крайно периферните райони, крайно далечените райони, както и по-бедните региони, за да могат и там децата да се възползват нашите мерки. А, благодаря. Сега госпожа Зубер за кратки заключения. Заповядайте. Съвсем бързичко. Още веднъж искам да благодаря на всички за приноса им и смятам, че дебата в нашата комисия през следващите няколко седмици ще бъде много оживен. И е, смятам, че по-голямата част от предложенията, които се, се направиха с тези изменения от различните групи, вървят в същата насока като нашите идеи. И искам да се спра на един въпрос, а именно а, причините и следствията. В доклада се постарах да изтъкна причините и също да опиша откъде съм почерпала информацията. Има причинно-следствена връзка. Аз не си измислям тези данни. Намерих ги в доклади на международни организации. Тези данни са напълно реалистични, според мен. Ако данните ни показват, че увеличаването на детската бедност и изключването на им се дължат на няколко основни мерки, политически мерки, например намаляване на социалните разходи на държавата, съкръщения или пък бюджетни ограничения, не можем да пренебрегнем това. Мисля, че никой не може да си позволи да го пренебрегне. И ако успеем да диагностицираме причината, смятам, че е съвсем логично да се опитаме да променим тази причина, която е в същността на проблема. И, следователно, смятам, че трябва да дискутираме различните въпроси и да надскочим просто оценка на принципи, по които всички на теория поне сме съгласни. Докато на практика всичко трябва да се свърже. Мерките, социалната реалност, която анализираме. Всичко това трябва да се обърже. И, разбира се, както ви го казах, ще се опитаме да изготвим по-добри компромисни изменения и ще разискваме по тях на следващото ни заседание. Благодаря. Благодаря за тази дълбока и интересна дискусия. И сега очакваме вече да видим какви ще са резултатите след въвеждането на тези 309 изменения. Приемането тук е предвидено в комисията на 15 и 16 юли. Благодаря за вашия принос. И сега стигаме до последната точка от дневния ред. 13 социалното предприемачество и социалните иновации в борба с безработицата. 180 изменения има тук към проекта доклада по собствена инициатива на госпожа Вероника Лобе Фонтание. Заповядайте, имате думата. Muchas gracias, señora presidenta. Благодаря, госпожо председател. Да, постъпиха 180 е, предложения за изменение, но не се тревожете. Те са доста еднопосочни всичките. Така че сме доста напреднали в работата. За това ще започна с благодарност към всички онези, които внесоха изменения и най-вече към докладчиците в Сянка за отличното сътрудничество с тях. Това е и причината, те са и причината за този бърз напредък на работата. Вече стигнахме до съответните компромисни предложения, които ще представим на следващото заседание на комисията а, все пак работата беше доста сложна, не мислете, че не беше, но така или иначе повечето изменения са еднопосочни и повечето от тях а, подобряват текста. Защото значението на социалното предприемачество е много сериозно, не само заради обществените позитиви, до които водят те, а и заради ползата, включително и за природата от тях. Така че повечето изменения, както вече казах, са горе-долу в тази насока, като и е, като на, при много от тях целта е да се премахне тази стигма, че социалното предприемачество не е производително, не е продуктивно и не е печелившо. Междувременно дори и учените установиха, че такива социални предприятия могат да бъдат много привлекателни от економическа гледна точка, тъй че съм съгласна с много от измененията, които бяха внесени в това отношение. Тук говорим за социално предприемачество, така че призовавам всички да подкрепят доклада защото целта е да се насърчава социалното предприемачество и смятам, че това трябва категорично да се каже в нашия доклад. Има няколко предложения за изменение, които малко се отдалечават или се разминават с същината на текста, например публични разходи за социални предприятия. Разбира се, че те са добри, положителни като предложения, просто нямат място в доклада. Но те са много малко. Много са малко измененията, за които ще препоръчам да се гласува отрицателно. Има някои предложения за заличаване на някои места от текста. С повечето от тях не съм съгласна, трябва да ви кажа. Има обаче един или два момента в а, предложенията на госпожа Харкин и господин Бекер, които много подобряват доклада. Те просто казват, в тях се казва, че няма европейска рамка за социалното предприемачество. Аз съм напълно съгласна, така че подкрепям това изменение. Имам някои резерви за 125-то изменение – в което се призовава за създаване на бюджетен ред в Европейския социален фонд за социалното предприемачество. Всички много добре знаем, че Европейския социален фонд така или иначе не разполага с достатъчно средства, за да изпълни задачите, които са му възложени. Сега да го товарим с допълнителни задачи, а, мисля, че е безсмислено. Естествено, че и сектора на социалното предприемачество пострада много от кризата. Загубиха се милиони 300 хиляди места работни общо, включително и в социалните предприятия. Така че в доклада, според мен, би следвало ясно да се каже това и е, би трябвало да го подкрепим, за да излъчим достатъчно силен сигнал, че искаме да подкрепим сектора след кризата. Благодаря ви. Изключително добро въведение към дискусията. Сега да чуем Брандо Бенифей от Социалистите демократите. Thank you, Chair, and very many thanks. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика госпожа Лопе Фонтания за нейната работа. Изключително ползотворна първа среща на докладчиците в Сянка имахме. Постигнахме съгласие по повечето от основните точки на компромисите, които ни бяха предложени. Съгласихме се по няколко изменения, внесени по проекто доклада. Мога само да кажа, че можем да подкрепим по-голямата част от тях – тъй като е, чрез тях по-подробно се очертават някои от аспектите, които бяха само леко засегнати в първоначалния текст. Опитваме се да подчертаем, че е, предприемачите трябва да вземат предвид е, живота в местната община. И това трябва да става на всички равнища, както на местно, така и на регионално, национално и европейско. Харесва ни приобщаващи аспект в социалната економика. Социалната економика е изключително важна за привличането на тези групи, които са изключени от трудовия пазар. Тя може да допринесе и за по-голямо териториално сближаване. Социалното предприемачество има за цел да подобри и качеството на услугите, като занижи цената. Необходимо е да се вземе предвид всичко това, особено когато става въпрос за достъп до търгове за обществени поръчки. С нашите изменения се опитваме да дадем възможно най-голямо правно признание на социално-економическите предприятия, като изискваме въвеждането на понятието, използвано в програмата ИЗИ на Европейския съюз. Въведохме по сходен модел и понятието социални инвестиции, който също се използва в програмата EASY. По този начин ще може да се а, очертат по-добре целите на нашата дискусия. Нашата група подкрепя подкрепя всички изменения, освен изменение 116, където се разглеждат слабостите на цифровия дневен ред, публикуван от комисията. Необходимо е да се гарантира приобщаващ достъп на всички до новите цифрови технологии. Според мен е жалко, защото в доклада няма нищо по този въпрос, а, бихме могли да помогнем най-малкото на хората с увреждания да получат достъп до трудовия пазар и оттам до обществото. Това като че ли е липса на визия и се надявам, че Европейската комисия ще, ще внесе корекция в най-кратък срок. Благодаря. Благодаря ви. Господин Краснодепски от името на ЕКАРЕ, докладчик в сянка, готов ли сте да вземете думата? Добре, нека вие първо да я вземете. Нека чуем тогава госпожа Харкин от АОДЕ, след което и господин Гръснодевски. Благодаря съвсем накратко, 30 секунди. Благодаря ви, че ми отстъпихте реда си. Изключително добре протече срещата на докладчиците в Сянка. Някои от компромисните изменения трябваше да бъдат преработени, но в общи линии сме съгласни с предложенията на докладчика. Относно компромис G, не знам дали сте казали нещо, там имаше някакъв проблем. Подкрепям колежката от социалистите демократите по отношение на използването на терминологията от програмата EASY. Важно е и в този доклад да използваме същите термини. Някои от измененията на АОД се занимаваха с социалното неравенство и увеличаването на потенциала за заетост в рамките на социалното предприемачество. Предполагам, че не само в моята държава членка, не само в моята държава, извинете, но и във всички други държави членки, търговете за обществени поръчки имат за цел да привлекат повече участници – много често обаче не се осигурява равен достъп и е много по-лесно за тези, които обявяват търга за обществена поръчка, да боравят само с един, двама, трима оферента. Но не трябва да се изключват потенциални участници и се надявам, че ще стигнем до единодушие и в това отношение. И накрая, Пакетът за социални инвестиции, според мен, трябва да насърчава използването на социалния подход, защото социалната економика има своето място в пакета за инвестиции. Благодаря. Благодаря ви, господин Краснодепски, докладчик Сянка на ЕКАРЕ. Я Ja chciałem powiedzieć, że е, odbyliśmy bardzo ciekawą дискусия. Благодаря ви. Наистина имахме изключително интересна дискусия по измененията, най-вече по компромисни изменения К и М. Компромисно изменение М Има какво да се преработи. А по компромисно изменение К трябва да се вземе предвид разнообразието в обществото и различните нужди на отделните граждани. Когато говорим за социална економика, трябва да вземем предвид различния контекст в различните държави. като че ли в нашата дискусия много често се противопоставяше социалното предприемачество с традиционното такова. Има много предприятия, които нямат за основна цел печалбата. Не трябва да смятаме, че социалната економика има за цел печалба. Не трябва да смятаме, че тя ще бъде заменена от традиционните предприятия. Това би означавало да отидем твърде далеч. Благодаря. Благодаря. Лаура и от ЕФДД. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на авторката на доклада, защото тя възприе предложенията за изменения, които ние направихме. Мисля, че социалното предприемачество е реален инструмент, особено във времена на криза. търсенето, предлагането и предлагането във времена на криза са много слаби, докато социалното предприемачество е ефективен инструмент за увеличаване на заетостта и за отслабване на последствията от кризата на пазара на труда. А, социалното предприемачество има значение не само в борбата срещу младежката безработица. Естествено, че младите хора могат да бъдат по-сериозно включени в социалните предприятия, но лично аз смятам, че е, най-важна е борбата срещу дългосрочната безработица. Тези хора трябва да бъдат приобщаване към социалното предприемачество. Основната цел на стратегията ЕС 2020 всъщност е повишаване на заетостта на 75% от трудоспособното население. Мисля, че трябва да си вдигнем летвата още повече и да помислим за нови иновативни форми, допринасящи за повишаване на заетостта. Вече е очевидно, че старите инструменти не са достатъчно ефективни. И още една бележка ще ми позволите – държавите членки трябва да прибегнат до такива мерки, които реално да подкрепят социалните предприятия. Например, да ги стимулират в областта на данъчната си политика. Защото в момента данъчното облагане товари не само работодателите, но и работниците. Друг проблем са и публичните търгове и възлагането на обществени поръчки. Напълно съм съгласна с казаното от колегите по този въпрос. А що нас е до създаване на специален бюджетен ред в Европейския социален фонд, това би било разумно, но едва ли в момента има такава възможност. Но защо да не дадем тази добра идея, защото понякога в крайна сметка добрите идеи все пак успяват да се осъществят. може би си да ако споменем. Знам, че има строги правила, напълно съгласна съм. Но нека погледнем плана Юнкер и неговия фонд – в това отношение се чака още съгласието на парламента, за да могат да се предоставят кредитни гаранции. Така има предварително финансирани ни първи проекти, въпреки че още се чака това съгласие. Значи си има правила, има си изключения. Така че нека да не се страхуваме. Благодаря, госпожа Рибейро. Здравейте, първен е Вероника spontaneous. Благодаря ви. Благодаря на Вероника за отличния доклад. По една все по-важна тема за заедостта. Този доклад ще се отрази на над 2 милиона предприятия в Европа. Това са 14 милиона работни места – или 6,5% от работниците в Европейския парламент. Ние желаем да се борим с безработицата сред младите хора, но и също така с дългосрочната безработица. Необходимо е да дадем нови възможности на хората, които са извън трудовия пазар. Социалните предприятия много често не са правно признати в Европейския съюз, което създава своите трудности. Тези предприятия не могат да получат достъп до финансиране и по този начин се застрашава тяхното съществуване. Смятам, че в програмите на Европейския съюз трябва да се даде по-голямо значение на социалните предприятия. Те трябва да бъдат включени в рамките на Европейския семестър и на докладите по държави членки. Европейската комисия създаде специален отдел, който работи по, а, трет, по проблемите на третия сектор – ето защо смятам, че би било добре Европейската комисия да направи предложение за директива, която да регулира правния статут на този тип предприятия. Социалните предприятия играят ключово важна роля за постигането на целите, залегнали в стратегията Европа 2020. Благодаря. Благодаря, госпожа Фонтание. Имате ли да добавите нещо към дискусията? А, то... Всъщност не е много това, което искам да кажа. Просто искам да благодаря на всички, които дадоха своя принос към доклада. Съгласна съм с повечето от нещата, които бяха казани. Ще се опитаме с общи усилия да отразим това свое съгласие в компромисите. Днес след обяд ще ви изпратим новата им редакция. Благодаря ви. Ще гласуваме в комисията по заетост на 15 юли. Благодаря на всички за участието в днешната среща. Следващото заседание на комисията ще се проведе на 23 юни. Ще се радвам да ви видя всички отново на 23 юни. Благодаря.